Dear colleagues, good morning. Уважаеми колеги, добър ден. Hallo, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, дневният ред за днес е доста наситен, затова предлагам веднага да започнем работа. Първо трябва да приемем дневния ред за днес. Госпожа Адриасин е, желая да вземе думата. Благодаря, господин председателю. Исках да ви помоля да допълните към дневния ред на днешното заседание един дебат по моето избиране като първи заместник председател на тази комисия. Имаше коментари от господин Джен Скайер, които са неверни, уронват престижа ми и също така повляха номинацията ми. Благодаря. Желанието на госпожа Андреасен да се промени дневния ред е, е, бе чуто от всички. Има ли други изказвания? Госпожа Кресле? Госпожа Андреасен? в никакъв случай не желая да се намесвам в е, конфликта между вас и колегата Гайер, но смятам, че е, това не е полезно за никоя от страните и за това е, предлагам да се откажете от вашето предложение. То само ще удължи нещата. Господин Гайер иска думата. Аз вече говорих по темата на заседание на координаторите. Струва ми се, че става дума за грешка по отношение на фактите. Извинявам се за това, че може би съм допуснал грешка. Най-неподходящият човек съм, който би трябвало да отговаря на колежката, но различни политически групи бяха казали, че ще подкрепят нейната кандидатура, тъй като ние решихме да спазваме принципа на системата ДОНТ при разпределянето на местата. Дали госпожа Гресле е, е повлияла по някакъв начин на взимането на решение, не зная. Господин Мулдър също желая да вземе думата. Исках да обсъдя всичко, но не виждам такава допълнителна дискусия до какви резултати ще доведе. Както знаете, гласуването беше тайно и той има един резултат. Ако има някакви проблеми в процедурата, тогава това трябва да се успори или да има оплакване, но тъй като няма, няма как да обърнем едно гласуване. Има ли друга политическа група, която иска да вземе думата? Господин Батон. Благодаря, господин председателю. Дадоха ми бюлетин за гласуване, така че не разбирам какво се случва. Ще се гласува ли, няма ли да се гласува? Also Kollege Barton, soweit ich informiert war, war... Колега Батон, доколкото съм информиран, вие не сте бил е, е, оправомощен да гласувате, тъй като не сте представлявал вашата политическа група. Е, тук в списъка са изброени имената само на хората с право на глас колеги, които са имали специални правомощия за гласуване, е, така че е, мисля, че процедурата е била в ред. Няма други желания за изказване. Добре, тогава нека да гласуваме по искането на госпожа Андреасен е, тази точка да се включи в дневния ред. Много ви моля, ако подкрепяте госпожа Андреасен, да дадете знак. Кой е за? Електронно гласуване. So, vote is open. Така, гласуваме електронно, така се реши. Also von, äh, von kann nur ein, eine Person stimmen. Само един от представителите на независимите може да гласува и така е, обявявам режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ето резултата. 17 души са гласували, 15 против, 1 за, 1 въздържал се, така че е, предложението се отхвърля. И така, е, в такъв случай би трябвало да приемем дневния ред е, в вида, в който сте го получили. Като проект е, няма други предложения за изменение. Приема се дневния ред. Следващата точка е одобрение на протокола от съседание на датата, която виждате, че е изписана. Е, няма възражение, очевидно, така че преминаваме към точка четвърта. А именно става дума за назначаване на член на Сметната палата. Господин Бодилио Томе Могоруса от Испания е въпросният член на Сметната палата. Докладчик е Инеса Яла Сентър. Бих предложил господин Томе Могоруса първо да се представи, а след това вече да чуем и мнението на докладчика и естествено всеки, който желая да задава въпроси, да има възможност да го направи. Поздравявам господин Могоруса и го моля да включи микрофона, за да се представи. Благодаря. Дами и господа, за мен е чест да мога да говоря пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент като кандидат на Испанското правителство за Европейската сметна палата. Имате моята автобиография, както и отговорите ми към анкетната карта. За това тези няколко минути ще говоря за определени моменти от кариерата и обучението си, които смятам, че са най-важни за отговорностите ми като член на Сметната палата. Завърших право след което седих на изпит и станах финансов инспектор, държавен финансов инспектор. След това в Националната данъчна служба работих като данъчен инспектор и публичен аудитор. Освен това, така познавам много добре бюджетния цикъл. Моите отговорности като служител на главна данъчна дирекция бяха най-различни. Най-вече обаче се занимавах с корпоративното данъчно облагане, което означава счетоводство и финанси. Участвах в реформи на данъчната система на страната, което означава, че познавам а, много добре данъчната ни система. Е, специализирал съм в е, САЩ, получих една стипендия от данъчната служба и съм бил и лектор по въпроса е, в различни университети. Също така съм бил и част от економическия трибунал. Той е независим и разрешава спорове между администрацията и дънакоплаците. 96-та година станах част от Министерството, от кабинета на мистер председателя извинете, отговарях за различни економически и бюджетни въпроси. В тези си функции съветвах министър-председател по бюджетната политика, както и бюджета, преди приемането и влизането в сила на, бю... на еврото. Испанското правителство беше съсредоточило своите усилия да изпълни мастрийските критерии и да консолидира бюджета, който да бъде и стабилен. Тогава изготвях и позицията на Испания по финансовите перспективи за периода 2006 и така се запознах с европейския бюджет. Като държавен секретар по телекомуникацията и информационното общество от 2002 вече по съвсем друг начин гледах на бюджета, тъй като там управлявах вече един бюджет. От 2004 насетне съм бил ам, депутат, долната камера, пак с бюджет съм се занимавал, член съм на финансово-економическата комисия или съм бил. Бил съм говорител на политическата група, бил съм част от бюджетната комисия. 25 години работя в публичната администрация на различни нива на администрацията, както и като депутат. Голямата част от работата ми бе съсредоточена върху данъчното облагане, както и бюджетния цикъл. И що се отнася до приходите и до разходите на базата на обучението си, професионалния си опит, смятам, че мога да допринеса положително към работата на Европейската сметна палата, за да може тя да изпълнява задачите си по договорите. Господин председателю, преди да приключа, искам да коментирам накратко ролята и отговорностите на Европейската сметна палата тези времена. Живеем в времена на криза. Економическа, финансова и бюджетна криза. Това са времена, в които публичните ресурси са много ограничени и когато гражданите са много взискателни към управляващите. Това означава, че публичната администрация, управлението трябва да бъде ефикасно и да следва принципите на ефективност и ефикасност. Но трябва да се увеличи и прозрачността, отчетността и отговорността. Трябва дейностите ни да бъдат подложени постоянно на оценка. Сметната палата е външен независим аудитор и затова може да допринесе много за увеличаване на доверието на гражданите в доброто управление на Европейския съюз. Благодаря и с удоволствие ще отговоря на въпроси. Благодаря ви. Gracias, señor Tome Muguruza for your presentation and I now give... Благодаря ви за вашата презентация. Сега давам думата на госпожа Ела Сентър, която е нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Добро утро, господин Томе Могоруса. Добре дошъл в Комисията по бюджетен контрол. Не ви завиждам за вашата позиция, защото за пръв път в този парламент имаме случай, при който правителството а, определи а, кандидат, който беше добър специалист, а, който не беше а, с никаква политическа окраска. И това ни даваше увереност, а, че той няма да се поддава на никакво влияние, но този кандидат беше оттеглен в последствие от правителството, а вие сега сте новият делегат. В сравнение с предишният кандидат от гледна точка на, на опит, вие също имате отличен опит. Единствената разлика, която мога да установя е евентуален проблем с вашата независимост. Сигурно сте очаквали този въпрос. Може ли да ни кажете защо се стигна до тази промяна? Бихте ли казали няколко думи за вашата независимост? Защото независимостта е от основно значение за нас. Факт е обаче, че вие не сте само един обикновен депутат, но сте член на бюрото и половината ви е заплата почти идва от тази ви функция. Освен това, вие участвате в една важна фундация. Тя е по-скоро мозъчен тръст на НП. Има и някои други елементи, които поставят въпроси и хвърлят известни съмнения относно вашата независимост. Освен това, знае се, че вие сте изготвили предизборната платформа на управляващата партия и сте много активен участник в партийната политика. В бюрото отговаряте също за подготовката на предизборният манифест на партията. Имаше някои съобщения в печата, различни становища бяха изразени относно съдържанието на тази предизборна програма. Например, че професор Берие е подготвил преминаването към еврото, а след това той е подменен с вас. Беше написано, че предишният кандидат се сторил твърде независим за управляващата партия. Те искаха някой, който е по-близко до тях. Вие сте участвали в изготвянето на програми в Испания. Вие сте е, били също и в управителен съвет на банка. Има съобщение, че не са били изразходвани 82% по нужния начин, при нужната прозрачност. Не е имало прозрачност при приемането на плана. Бихте ли коментирали този факт? Защото за Европейския парламент прозрачността и независимостта са от особено значение. И един по-стандартен въпрос, който обаче е важен в края на въпросника парламентът поставя въпроса какво ще се случи, ако вашата номинация не бъде одобрена от Европейския парламент. Наш дълг е да гарантираме, че Европейският парламент, който е пряк представител на европейските граждани, трябва да даде своето мнение и така, ако парламентът се произнесе отрицателно върху вашата кандидатура, Вие отговаряте на този въпрос във въпросника, но отговорът не е съвсем ясен. Вие казвате да, че ако парламентът а, не одобри вашата кандидатура, вие ще я оттеглите и е, ще поискате от правителството да преосмисли вашата кандидатура. Това отново поставя въпроси за независимостта ви. Какво имате предвид е, да преосмисли? Искаме по-ясно заявление дали ще приемете решението на Европейския парламент. Благодаря на госпожа Аяла Сендър, е, която е докладчик е, за нейните въпроси. Сега ще помоля е, господин Многореса да отговори веднага на въпросите. Благодаря ви много. Госпожа Аяла Сендър постави множество въпроси. Аз ще се опитвам да им отговоря подробно, един по един. Може би не съм отбелязал всичко, има някои неясни аспекти, но ако пропусна нещо, моля да ми дадете знак. Първият ти въпрос се отнасяше до вашия, моята независимост като евентуален член на Сметната палата. Ако бъда назначен за член на Сметната палата, е съвсем ясно, че единственият ми ангажимент като член на палатата ще бъде към палатата, така както е предвидено в правилника за дейността на палатата. Това е предвидено в договора, така че съм напълно наясно и поемам пълен ангажимент в това отношение. Независимостта е нещо, което се изисква от този пост. Вие можете да видите чрез моето обучение, професионалното ми развитие, моята кариера. че имам богат а, опит. Един, една сметна палата работи на базата на технически параметри, Необходимо е човек да има нужните технически познания. Компетентността на членовете на палатата и правилата за дейността на палатата гарантира достатъчна степен независимостта. Моето обучение като финансов инспектор в е, Испания – както и обучението ми в практическото прилагане на бюджета в различни области и изобщо цялата ми кариера потвърждават тази идея за независимост. Вие също ме попитахте какво е виждането ми за неща, на които не мога да влияя, защото испанското правителство е оттеглило името на един кандидат и е предложил на негово място друг кандидат, а именно мен. Зная, че това беше спорен момент, спорен дори за вашата комисия, но разбира се, аз не мога да им говоря от името на испанското правителство – и не считам, че това е целта на днешното изслушване. Не съм поканен тук, за да давам мнение за други хора. Вие споменахте господин Корона, той е испански професор. Аз го уважавам като учен, познавам го повече от 20 години. Затова аз моля вашата комисия да ме съди на базата на моите собствени достоинства, на базата на моите познания, на моята кариера, но да не иска от мен да се произнасям за други лица. Като член на изпълнителния комитет на Партидо Популар, аз това съм го подчертал и в въпросника, там а, мисля, че съвсем ясно съм отговорил на прекият въпрос, който се поставя. Това е елемент, който е включен в регламента за дейността на членовете на Сметната палата. Ако бъда назначен за член на Сметната палата, аз незабавно ще подам оставка от този орган на партидо Популар, както и ще престана да бъда член на Испанският конгрес. Аз имам опит, имам нужното образование и ще ги използвам изцяло в служба на Сметната палата за изпълнение на ангажиментите, които палатата има съгласно договора. Вие казахте, че съм генерален секретар на политически мозъчен тръл, тръст, което не отговаря на истината. Аз бях такъв между 2000 та и 2004 година и отговарях за създаването на новата фундация, но от 2004 година съм обикновен член на управляващия екип и не се занимавам с ежедневното ръководство. Всички правомощия са делегирани на генералния секретар и на изпълнителния директор. Аз бях директор за бюджета в кабинета на правителството между 1998 и 2000 година. Аз поех този пост от професор Барея. който има блестяща кариера и е работил с много различни правителства, с различни политическа окраска. ние оказвахме подкрепа на министър-председателя. Имаше служба, която се занимаваше с социално-економическите въпроси, професор Барие и, и други имаха важна роля. Той се занимаваше и с бюджетната консолидация. През 1998 приключи първия етап на присъединяването към еврото. Професор Бере имаше чудесен опит. Той участва в тези процеси. Аз поех от него тази роля в последствие. Какво още? Вие ме попитахте от за 2000-та година, когато имаше разместване в правителството и на телекомуникациите, бяха вменени други а, функции и роля да координира различните дейности в министерствата, за да стимулира развитието на информационното общество. например в публичната администрация, електронното здравеопазване, образованието, включването на малките и средни предприятия в информационното общество. Освен това, след е, това имаше програма с участието на различни е, отдели от администрацията. и нашето звено трябваше да следи за последователността на, на целите, които са поставени, които не винаги се изпълняваха. Например, ние насърчавахме електронното здравеопазване, но Министерството на здравеопазването държеше бюджета за целта и то беше това, което реализираше програмата. В политическия дебат Постигнахме 82% изпълнение на, на бюджета. Вие подчертахте този факт и това беше важен елемент, но преди 10 години ние създавахме една цялостна стратегия, която беше преразгледана няколко пъти, за да може да стане по-ефективна и тя остава такава. Държавният секретар за телекомуникациите и информационното общество отговаряше за това. От тогава се счита, че трябва да има звено, което да насърчава въвеждането на информационното общество, на информационните технологии в държавното управление. Вие ме попитахте за участието ми в координирането на изготвянето на предизборната програма на Партидо Популар от 2004 година, когато за първ път станах член на Испанския парламент. Аз поех редица парламентарни постове. Например, отговарях за финансите, отговарях също за координирането на предизборните програми. Три пъти ми беше възлагано да координирам предизборните програми. Първо през 2004, след това през 2011, когато координирах рамковата програма. в подкрепа на кандидатите на Партидо Популар в местните регионални избори и в общите избори. Тоест, това бяха трите случая. Още нещо, което искам да спомена. Една предизборна програма има редица функции. Тя е важно комуникационно средство. Всички, които участват в нея, получават една обща картина за политиките и се надявам, че по този начин успях да отговоря на всички въпроси, които ми бяха поставени. Много ви благодаря, господин Томе Магоруса. Много въпроси ще има и затова предлагам на колегите да определим някакъв регламент. Но преди това докладчика ще зададе кратък въпрос. Не става дума за допълнителен или кратък въпрос, но един от въпросите, които зададох, не получиха отговор. Не получи отговор. Какво, как се отнасяте към въпроса, свързан с доверието на парламента и, или с гласуването на недоверие? Аз заявих, че се надявам, че ще мога да разчитам на доверието на парламента възоснова на професионалната ми кариера. Аз също така съм убеден, че отношението между палатата и парламента трябва да се развиват в среда на доверие, диалог и сътрудничество. Ако парламентът изкаже отрицателно становище относно моята професионална компетентност, бих поискал от Испанското правителство да преразгледа моето назначение, моята кандидатура. Тоест, смятам, че е недопустимо е, от гледна точка на е, функцията е, в Сметната палата, за която кандидатствам, да не се ползвам от доверието на парламента. Напротив, задължително е това доверие на парламента, за да мога да изпълнявам е, своята е, функция, своите задължения. Добре, кандидатът е, за подобен пост трябва да се ползва от доверие, трябва да може да разчита на вярата в неговата професионална квалификация и в неговите възможности. Така че мога само да повторя, че ако Европейският парламент не е убеден в моята пригодност от професионална гледна точка, т.е. има резерви по отношение на професионалната ми квалификация, е, аз при всички положения ще помоля за преразглеждане на кандидатурата в Националния парламент, така че да се потърси по-подходящ кандидат не става дума за обявяване на конкурс е, в публичната, за някакъв пост в публичната администрация. Става дума за място, което аз ще заема по силата на това, че съм излъчен като кандидат от е, правителството на Испания. И затова е задължително е, да се гласува доверие на кандидата на моята страна. Това е моето убеждение в моята страна парламентът именно номинира кандидатите и избира кандидатите за сметната палата, така че аз очеша много на подкрепата на Европейския парламент. Е, председателят тук ще съобщи имената на записалите се за изказване и предлага една минута регламент за задаване на въпроси и забележки. Колегата Оди е първият. Благодаря, господин председател. Преди да поставя въпроса си, искам да кажа нещо във връзка с казаното от колегата Яла Сентър, което в 80% поставяше политически въпроси, опитвайки се да каже, че той е независим. Изглежда обаче, госпожо Сендър, че вие не сте независима. Вие правите политика, но по този въпрос можете да покажете позицията си като докладчик. Не знае дали испанските социалисти се разбрали, че са загубили изборите. Може би ние да загубим във Франция. Дали ще е това надявам се да не стане, защото това би било зле. Но считам, че има ситуация, такава каквато е. Съжалявам, че Комисията по бюджетен контрол може в такава степен да политизира един толкова технически въпрос. Господин Томе Могоруза, аз имам към вас е, един е, въпрос. Е, вие сте под, се подготвили за това изслушване. Знаете, че в Комисията по бюджетен контрол ни е трудно да развием идеята, че държавните и правителствени глави могат да подпишат декларация за достоверност в рамките на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Ако бъдете член на Сметната палата на Европейския съюз, как виждате отношенията си с националните сметни палати? Аз предложих една идея, но тя няма нужното мнозинство. Това е все пак идея, а именно, че по време на контрола по време на споделеното управление, по средствата, които управляваме съвместно с държавите членки, да извършва, се извършват одити съвместно с националните сметни палати. Как виждате вие това сътрудничество между Европейската сметна палата и националните сметни палати? Вие имате опит в публичните финанси и сте запознати с работата на Сметната палата в Испания. Благодаря. Vielen Dank, äh, Monsieur Ори, bitte zur Antwort. Drei Minuten. Имате думата, господин э, Могоруза. Благодаря. Ако Европейската сметна палата извършва э, одит э, върху изпълнението на бюджета или изпълнението на дадена политика, и в случаите, в които го прави, тогава една голяма част от задълженията на одита и аудиторите е да провери на европейско равнище как се изпълнява бюджета и националните е, сметни палати нямат възможност да взимат отношение към изпълнението на европейския бюджет. Но е, тяхна задача е да следят за изпълнението на националните бюджети. В този смисъл аз не виждам връзка, но естествено е много важно нещата да се координират добре между е, сметните палати в е, Европа, така че да няма дублиране да няма припокриване на дейности. Трябва при всички положения да са на лице съгласувани процедури, за да може да се разчита на проверките, извършени от, да кажем, определени сметни палати. Със сигурност е, става дума за един е, скъп и комплексен е, процес. Различният вид контрол трябва да се упражнява по ефективен начин. Необходими са общи процедури, общи е, разпоредби, за да може да се извършва и една е, проверка на базата на общи принципи. В момента именно Европейската сметна палата разработва подобни предложения за процедури. Благодаря, колегата Ревелини. Благодаря. Ако ми позволите, искам да кажа, че Европейския парламент трябва да спре да бъде толкова лицемерен. Трябва да гледаме по същество, а не да се интересуваме само от формата. Ние не трябва да бъдем пристрастни. Ние, хората, които вземаме решение, ние трябва да се запитаме дали един е, член, като този, който днес обсъждаме, е технически способен да изпълни своите задължения. Че господинът, който обсъждаме днес, е един честен човек. Дали това е един човек, който може да бъде повлиян или не. Не може да правим някакъв е, анализ дали по някакъв начин а, принадлежи към партия или не. Това не ме интересува. Не ме интересува дали поддържа Реал Мадрид или Барселона. Това не ме интересува. Интересува ме дали технически е подготвен да си върши работата. Никой не е неутрален в този свят. Никой не е неутрален. И ако трябва по някакъв начин футболен матч, примерно, да коментирам, това, което ме интересува всъщност е дали технически играчите са подготвени, дали хората са честни. Не ходя да правя някакъв анализ, а, който да е да е свързан за някакви, а, примерно, а, предпочитания от личен тип. Ние трябва да можем да победим лицемерието. Трябва да бъдем хора, които са безпристрастни. Трябва да съдим личността, която технически може или не може да изпълнява определена роля. Така че нещата са обърнати. Има право господин Оди. Ние сме тези, които не трябва да бъдат пристрастни. Ja, das war jetzt äh, eher eine Stellungnahme. Това не бе въпрос, а по-скоро е, мнение. Или вие бихте желали да кажете нещо по отношение на вашите футболни предпочитания и симпатии? <laughs> Господин Ривелини. Ще ни кажете ли дали сте от Барселона или от Реал Мадрид? Що да не ни кажете? <laughs> Си müssen zu dieser Frage nicht Stellung nehmen не сте задължен естествено да отговаряте е, по, на този въпрос, но можете, имате възможност. Благодаря ви. А, бих... Плантея, е, yo е, creo que бих казал, че е, моите деца е, са придвърженици на отбора с белите е, екипи. А сега е, по отношение на независимите институции. Да, има такива в е, държавите членки. Е, те са предвидени и в е, договора за Европейския съюз, и в нашата е, конституция в Испания. Упражняването на определена професионална дейност в тези институции, които се ползват с, с статута на независими, е, е свързано с изпълнението на определени ангажименти, естествено членовете на подобни е, органи или институции трябва да бъдат е, неутрални. И е, аз мисля, че в моята е, биография има достатъчно примери за това, че аз е, имам опит с институции, в които неутралитетът е много важен. Е, като е, финансов и данъчен инспектор е, трябваше да премина през много е, сериозно обучение и е, тежки изпити, е, получих и стипендия, е, отпусната от моето министерство за специална квалификация в САЩ в тази област. Министъра по това време бе социалист, но аз работих и за това министерство под ръководството на един министър-социалист, много вярно, спазвайки принципите на професионалната етика и неутралността. Така че партийната принадлежност е, не е важна. Е, важно е, е как се ръководи едно ведомство и какви са принципите, които се спазват. Като държавен служител, естествено, аз съм задължен да бъда неутрален. И по същия начин стоят нещата и в Сметната палата. Винаги съм се старал да а, действам а, съгласно принципите на професионалност и неутралитет. Следващият въпрос. Добър ден на всички. Здравейте, колега. Смятам, че биографията ви е ясна, имате много опит, имате висока квалификация и това, което ни интересува, е вашата безпристрастност и независимост. Точно за това и ще питам. Бихте ли могли да ни кажете как ще гарантирате тази безпристрастност, а, ако се разглеждат грешки на правителството, което ви е предложило и е, за член на палатата? Благодаря, казва кандидатът. Като член на Сметната палата, моите задължения ще бъдат да спазвам договорите и институциите на Европейския съюз. Ще трябва да действам неутрално, без изключения, без специално третиране на която и да е институция или държава. Ако има нередности или подозрения за такива в моята страна, ще се справя по същия начин с тях, както и с която и да е друга държава, т.е. безпристрастно. Сметната палата е орган, който действа на колегиален принцип като колеж, т.е. Ще трябва да обсъдя тези въпроси с колегите и с председателя на палатата. Но пак казвам, аз като член на палатата трябва да спазвам договорите, да зачитам институциите, да си изпълнявам задълженията. Има една клетва, която се полага в съда и трябва да кажа, че тя е впечатляваща. Als nächster der Kollege Geier, bitteschön. Колегата Гайер е следващият, който желая да вземе думата. Скъпи колеги, една забележка е, относно дискусията от моя страна. Колегите Оди и Ревелини, които високо ценя, би трябвало да се придържат към една последователна линия на аргументация. Това е моето мнение. Преди няколко седмици е, ние не сме обсъждали изобщо професионалната квалификация и пригодност на е, първия кандидат, излъчен от, е, и номиниран от испанското правителство. Е, първото предложение, първата кандидатура бе точно толкова легитимна, колкото и е, втората, е, тази на господин Могоруса, е, Томе Могоруса. Е, е, просто междувременно вече е, имаше смени в е, правителството и по тази причина очевидно се стигна до смяна и на кандидатурата. Е, при първото предложение обаче не ставаше дума за това дали е, кандидатът е комунистически шпионин, нали? Така че много ви моля е, и сега да не поставяме подобни въпроси на обсъждане. може би преча на колегите с това, което казвам. Председателят много ви моля, ако желаете да разговаряте помежду си, да излезете извън залата и да проведете разговора там, тъй като предстои да вземем едно много важно решение, оценка на кандидатите. Е, ви моля за тишина и спокойствие. Да. Е, висока е, е грешката. Смущаващо голяма е, е грешката и процента на грешките в е, бюджета на Европейския съюз. Е, Испания е една от страните, които за съжаление, е, също е, не може да се похвали с е, по-добри резултати по отношение на изразходваните средства, на освояването на средства от регионалния фонд. И за това сега, имайки предвид и взаимоотношенията между централното правителство и регионалните правителства в Испания, е, бих могъл да намеря някакво обяснение за себе си, но това не означава, че испанското правителство не е за да постарае да е, намали процента на грешките. Със е, сигурност в Сметната палата на Испания има разпоредби, които гарантират, така да се каже, неутралитета и независимостта на членовете, но същевременно времено Е, е възможно, да кажем, един член на Сметната палата да се опита по някакъв начин да повлияе на заключенията в, е, и констатациите в доклад за неговата държава член, за неговата национална държава, ако докладът е отрицателен. Така че, как е, гледате вие на испанския процент на грешки по отношение на изпълнението на бюджета и какво ще кажете по останалата част от въпроса. Така, колеги, моля ви спазвайте регламента, който сме определили, казва председателя. Давам думата на нашия кандидат. Моето задължение като член на Европейската сметна палата, що се отнася до Испания, ще бъде същото, каквото би било и към други държави, при възникване на високо ниво на грешки. Както и в миналото, ще действам професионално. Може би поради огромните средства, може би поради сложността на процедурите, така или иначе е имало проблем на грешки. Но това трябва да се изведе на, преден план, за да бъде решено. Важното според мен е палатата да помага не само да посочва къде са грешките в бюджета, къде са високите нива на грешки, но би трябвало да работи по превенция, т.е. това повече да не се случва. Има възможност за предприемане на такива действия и по отношение на управлението, и по отношение на ефективността на одитните процеси и на проверките в Европейската комисия, в държавите членки. Трябва да бъдат опростени процедурите, е, сега се говори за нови такива, които се подготвят. Всичко това са въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Това го казах и в встъпителните си думи. Изключителните обстоятелства, казах, че има криза и затова ресурсите на Европейския съюз и публичните ресурси са изключително ценни и трябва да се подхожда внимателно към тяхното разходване. Всички членове на Сметната палата се заклеват за независимост. Разбира се, всеки един от членовете идва от своята държава членка. Но аз поемам задължение към институцията и няма да имам някакви съмнения и нито пък да правя отстъпки, когато става дума за моята страна. В мой интерес е, като член на палатата, да гарантирам надлежното изпълнение на бюджетите. Както казах, испанските граждани сега много се притесняват и много искат всичко да е законосообразно. И испанското правителство създава нова бюджетна рамка, която включва сътрудничество с автономните региони, местните органи на властта, като целта е да се насърчи стабилността, контрола, економиите, както и избягването на грешки и погрешно харчене на испански и други средства. Колегата Теодорос Килакалис. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашето изказване. Запознах се с а, биографията ви. Тя е впечатляваща. И имам един а, въпрос. Колко независим ще бъдете от а, вашата партия? Защото вие имате внушителна кариера, кариера в сферата на одита, но и, и внушителна партийна кариера. Това са три конкретни въпроса и ви моля да ни дадете максимално добър отговор, защото ние се, аз се опитвам да направя оценка именно на базата на вашите отговори. Дали във вашата дълга аудиторска кариера, кариера сте имали а, случай а, да изобличите а, хора от вашата партия, които са били замесени в злоупотреби? Имали ли сте а, публично изразено несъгласие с партийната линия? На трето място, можете ли да опишете един случай в а, вашия политически живот, а, при който сте установили, а, че лоялността ви към партията влиза в конфликта с вашите професионални задължения? господин Томе Магоруза за отговор. Вие имате предвид какво означава човек да е поли... член на политическа партия в общество като нашето където хората изразяват своите мнения чрез политически партии. Вие всички тук сте членове на определени политически партии. В сметната палата хората а, са с различен бекграунд. Някои имат а, членство в политически партии в миналото, други не. Аз от 12 години членувам в партия Популаро. Членството ми датира от 2002 година. И през този период непрекъснато е имало някакви несъгласия с някои от членовете на колегиалния органи. Изразявал съм публично несъгласие с политическите лидери на моята партия. Дали съм бил замесен в скандал или в случай на корупция, не знае дали това имахте предвид. no he estado afectado por ningún през моята кариера не съм участвал в нищо подобно. Не съм бил замесван в съдебни дела, както съм отговорил ясно в въпросника. Аз отдавна не участвам в изпълнителната власт, а не се занимавам с управление на публични средства. и може да се гарантира моята независимост. Не зная дали правилно съм разбрал вашите въпроси, но се надявам да съм дал удовлетворителни отговори. Ако имате допълнителни въпроси, моля да ги зададете. Благодаря, господин Томе. Е, съвсем кратък е, допълнителен въпрос. Допълнителен въпрос. Вие отговорихте на първите два въпроса. Бихте ли отговорили на третия въпрос, който ще повторя? Можете ли да ни посочите един конкретен случай в партийния ви живот, когато лоялността ви към партията е влязла в е, конфликт с служебните ви задължения? Заповядайте. Не, бих казал, че не е имал такъв случай. Като депутат и държавен секретар аз съм представлявал определени интереси, но това не е водило до конфликт на интереси. Със сигурност в партията е имало процеси, свързани с по-оживени дискусии, но то, това не се е отразявало на моят на изпълнението на моите професионални задължения. Да, благодаря ви. Е, колегата Молодър е, има въпрос. Благодаря. Искам да се върна към отговора, който дадохте. В писмен вид е, повторихте отговора и тук. Е, да рече, речем, че нашата комисия отхвърли вашата кандидатура. В този случай вие казвате, че ще поискате от е, Испанското правителство да преосмисли, да преразгледа вашата номинация. Това е напълно коректен отговор, но какви ще бъдат последиците? Ако Испанското правителство, например, каже, че независимо от мнението на тази комисия, то ще ви предложи за назначение, защото съгласно договора това е възможно можете ли при тази ситуация да работите със съзнанието, че Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент и пленарна зала са се произнесли против вас. Можете ли да работите, ако имате отрицателно становище на Европейския парламент за вашата кандидатура? Господин Магоруза за отговор. Мисля, че отговорих на този въпрос съвсем ясно в е, отговора на въпросника. Ролята на Сметната палата изисква пълна независимост съгласно договора и в е, функциите на палатата е заложено е, да извършва техническа дейност, да предлага своите становища на, на парламента, що се отнася до изпълнението на бюджета, на освобождаването от отговорност. Освобождаването от отговорност изисква изготвяне на годишен доклад на Сметната палата. Читам, че Сметната палата трябва да се ползва изцяло от доверието на вашата комисия и от Европейския парламент като цяло. Мисля, че казах това съвсем ясно. Аз не гледам на това просто на процедура, като на процедура, защото Европейският парламент работи в много тясно сътрудничество с Сметната палата, какъвто е случай и в държавите членки. Затова аз ясно казвам, че ще поискам от правителството да преразгледа решението си и да намери кандидат, който има нужната квалификация и кариера, кариера които могат да получат подкрепата на Европейския парламент. Следващият въпрос. Благодаря ви, господин председател. Ще задам въпрос, свързан с работата на Сметната палата. В моята политическа група ние обсъждаме много често въпросите, свързани с гражданското общество, с възможностите за да, укривателство на данъци <clears throat> и изнасянето на големи суми в така наречените данъчни райове или данъчни оазиси. Какво е вашето отношение? Сметната палата като външен аудитор може да открие е, данни за извършена измама и в такъв случай трябва да е, сезира Олаф е, в резултат на проверките и свършени от Европейската сметна палата, може да се стигне до е, една много по-ефективна борба срещу измамите, включително и данъчните измами. А що се отнася до данъчните оазиси, е, да, има една процедура за е, случаите на измами с ДДС и с изнасяне на големи финансови средства към данъчни оазиси. В това отношение в Испания на национално равнище ние установихме, че има пропуски в закона и вратички, които дават възможност за ползване на данъчните оазиси, така че внесохме множество предложения за промяна на законодателството. Но естествено има различни държави, членки на Европейския съюз, по различен начин са уредени нещата. Естествено, че трябва да се постигне споразумение и на европейско равнище, но и на равнище Г20. Преди три години на съвещание на Г20 в Лондон се постигна известен, но малък напредък. С право имаме основание да критикуваме всичко направено по отношение на данъчните оазиси. Накрая ще дам думата на госпожа Аяла Сентер, докладчик. Благодаря, господин председател. Всъщност е, това, което стана, бе неочаквано за мен. Не смятах, че ще бъда атакувана като е, докладчик е, и че така, наприцел ще бъде моят подход по темата. когато изслушваме кандидата и задаваме въпроси, нещата се свеждат най-вече до неутралността и независимостта. Предишният кандидат имаше подобна професионална квалификация, отлична а, биография. Не можехме да намерим а, проблеми във връзка с неговата, неговия професионален опит или неговите качества като личност. Така че смяната на, кандидат, на кандидатите стана в резултат на проблеми в правителството. В никакъв случай не бих поставила под съмнение неутралността на моя подход. Моят подход е същият, както при предишният кандидат, така и по отношение на всеки кандидат. <clears throat> Бяха засегнати различни въпроси, свързани с участието в мрежи, с политически функции. Господин Томе е, даде своите отговори. Аз бих задала още един въпрос, който според мен е важен. Не съм го задавала преди това. А, какви са а, езиците, които владее господин Томе? А, бихте ли могли, да кажем, да отговаряте и на друг език, когато ви се задават въпроси е, и, да кажем, в този конкретен случай, тъй като не всички е, колеги е, говорят испански, а не винаги разполагаме с преводачи при разговори. Взех отношение по въпроса за нивото на грешките във връзка най-вече с освояването на средствата от структурните фондове в държавите членки има проблеми и ние се тревожим също за това, че съществуват такива проблеми. Такива проблеми съществуват и в Испания. Бихте ли ни казали нещо повече за грешките в Испания? не само е, по време на предишното правителство, но изобщо за един по-дълъг период е, от време е, включително и преди 2006 година. И освен това, как се отнасяте към участието си в предходни правителства и вашата работа в Сметната палата, в... имаше проблеми в Анталусия, в Валенсия, имаше и доста публикации в испанската преса, не само с предишното правителство, но и с правителството преди <laughs> това, което бе излъчено от вашата партия. Така че за да можем да направим пълна оценка на вашата кандидатура, трябва да знаем нещо повече за професионалната ви квалификация. Има кандидати с повече технически умения, други с повече чисто професионални умения. Вие говорите за това, че насочеността на Сметната палата е най-вече техническа. Не е точно така. Смея да възразя. Има и така, един определен професионален опит. И освен това, вие споменахте за някои случаи, в които може да се включи и съда и други организации. Добре, моля ви, напредвахме с времето, имахме три въпроса. Има и един, който исках да задам аз, който е свързан с структурните кохезионните фондове. Това е една от основните теми, които обсъжда нашата комисия. Много не се иска това да бъде разрешено не само в Испания, но и в други държави и региони. И накрая за последен отговор, господин Могруса. Е, yes, е, the... Да, като член на Европейската сметна палата, работният ми език няма да бъде испански, Редовните заседания на палатата са или на френски, английски или немски. Френския ми е на, на ниво начинаещия, немски не владея. Но пък мисля, че мога да работя на английски. А, по въпросите, които обсъжда палатата. Английският никога не е бил а, мой работен език, все пак. Надявам се обаче и това да бъде а, една задача, по която да работя. Сега по техническите въпроси права сте за трудностите в Испания, за начините по които автономните региони използват структурните фондове. Мога да гарантирам пред вас, че няма да правя разлика по никакъв начин между Испания и която и да е друга страна. И ако имате каквито и да е съмнения, Трябва да ви кажа, че винаги ще изразявам всичко това пред колегите от палатата. Това е записано съвсем ясно в съзута на палатата. Поискахте да кажа дали съм от университетските среди, дали съм политик, дали съм економист, така нататък. Трудно ми е да го направя, Професионалната ми кариера започна като държавен служител и продължавам да бъда държавен служител до известна степен. Никога не съм имал частни доходи. Не казвам, че е добре или зле човек да има различни варианти, влизайки и излизайки от държавната служба, а, но аз никога не съм имал такива вратички към а, други занимания. Ангажиментът ми винаги е бил към а, публичната служба, държавната служба. Бил съм на много високи позиции в испанската администрация, а, като депутат също. Имах академична кариера в известен период от време, бях доцент в Мадридски университет, занимавах се с финанси и много се гордея от този период а, в живота си. За съжаление обаче той беше само 2-3 години. Well, eh, when I say that the, the, the, how you say that, the commitment eh, the, the members has, has Казахте, че всеки един от членовете трябва да поеме ясно задължение пред палатата. А, да, и има и една клетва. Тя наистина е впечатляваща. Напълно съзнавам всички норми по отношение на палатата и членовете на сметната палата – Мога само да изляза пред вас с опита си, с познанията си. По отношение на независимостта ми в бъдеще. Това е нещо, което ще се види е в ежедневието на палатата, особено вземайки предвид е, различните принципи, професионализъм, независимост, прозрачност, всички ценности, които палатата е заложила за работата си. Благодаря. Uh, Скъпи колеги, много интензивно протече този дебат, това е слушване. Искам от името на цялата комисия да кажа, че смятаме, че това публично изслушване е неразрелна част от една жива демокрация. То е изключително важно. Искаме да благодарим на господин Томе Могоруса, много ви благодаря, господин Могоруса. Благодаря ви, че бяхте днес тук. И аз ви благодаря. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на комисията. Скъпи колеги, сега първо ще обсъдим кандидата, ще гласуваме при закрити врата, ще помоля всички, които не са част от нашата комисия, да напуснат залата, за да можем да започнем незабавно с следващата част. Okay.